Ja, ich glaube, wir können langsam anfangen. И така, колеги, мисля, че може да започнем. Имаме обмен на мнение с господин Марчин Королец. Той е бивш министър на околната среда в Полша и сега в момента отговаря за политиката в областта на климата. Миналата седмица бяхме заедно в Варшава. Някои от колегите бяха с нас. А там се проведе конференцията КОП-19. Тази сутрин говорихме с Хене Котекарт за тази конференция, а сега може да говорим с отговорник за полит... по политиката за околната среда и колегите ще имат думата да зададат въпроси. Сега давам <clears throat> направо думата на отговорника на полското правителство за политиката за околната среда Марчин Королец. Dziękuję panie przewodniczący. Благодаря. По отношение на резултатите на конференцията във Варшава, искам да се спра на два аспекта. Най-напред Споразумяхме се по няколко основни заключения. Става дума за няколко за доста заключения, около 20 на заключения. Някои от тях се засягат е, дневния ред от Дърбан. Други от тях е, засягат щетите и загубите. Има пакет от 7 решения за финансиране на климатичната политика. На следващо място докладване и мониторингване на емисии. И следващия комплект от заключение. Бяха заключенията за политиката по лесовътството в тропичните държави. Ще се спре на всички тези комплекси от заключение. Сега платформата е Дърбан. Да започнем с да започнем с дневния ред от Дърбан. Изготвихме пътна карта. А нещо като подготовка за конференцията в Париж, така че да знаем какво ще се случва през следващите две години – така Парижката конференция има всички възможности да завърши с успех. Първото проекто споразумение ще бъде представено на страните непосредствено преди конференцията в Лима през декември следващата година. в Ще се обсъждат въпросите за приноса на всяка страна към политиката за климата. Това ще се случи през първото три месече на 2015 година. през май 2015 година. Ще бъде разпространено проекто споразумение на всички официални езици на конвенцията, т.е. 6 месеца преди конференцията в Париж. И така имаме пътна карта, в тази пътна карта се казва какво ще се случи То конференцията в Париж. Решенията взети във Варшава съответстват на решенията, които бяха взети в Дърбан. Важно е Дърбан Варшава и Лима, както и Париж. Важно е решенията взети на тези конференции да са съотносими. Така никой не може да каже, че процесът не е легитимен или пък, че е, не следва решенията взети в Търбърн. Следващия, ком, следващият комплекс, комплекс заключения бяха заключенията, свързани с щетите и загубите. Това бяха трудно, трудни преговори по този комплекс. Особено островните държави имаха големи проблеми тук. Имам предвид природни катастрофи, които са се случили. А така че тези страни бяха много заинтересовани да се вземе историческо решение по тези въпроси. Сега може да обсъдим механизмите, за справяне с природните катастрофи. Друг чувствителен елемент е въпросът за финансирането на климатиката по климата. Тук имаме седем решения. Аз ще се спра на две от тях. Те бяха също много трудни при преговорите. Едното решение засяга оперативния аспект на прилагането на зеления фонд за климата. И второто решение беше дългосрочното финансиране на климатиката по климата. И двете решения бяха много трудни, много чувствителни, но ние все пак успяхме да постигнем споразумение. Следващият елемент, който също беше много важен – един доста техничен, технически елемент. Това беше въпроса за мониторинга, измерването и докладването на померките на държавите членки. Всички тези решения ще са обвързващи за страните. Включително <clears throat> и решенията за тропичните гори. Това е техническата част на конференцията. Също така имахме и редица други решения, които взехме. Но искам да се спра и на още един аспект, който беше също много важен, а именно, още от самото начало, нашата амбиция беше да възвърнем доверието в процеса, да възстановим принципа на, прозрач... на прозрачност. Изглежда тех... технократичното технократичния резултат от решенията е нещо само за себе си. То Ето се вижда, но по този начин ние успяхме да покажем, че дори и при трудни преговори могат да се получат добри резултати и споразумения. Взехме пример от е, процедурите в Европейския съюз. Има президентско трио на конференцията, френско, z sekretariatem polskiej prezydencji, a tak... Polsko i peruansko. Работих, председателствата работят много тясно с секретарията. Поне веднъж на ден ние канехме пътещите две председателства, перуанското и френското. Канехме ги да участват активно във всички срещи. Също така ги канехме на всички заседания на президиума. Има такива срещи <clears throat> няколко пъти в седмицата. На такива срещи се определя напредъка, отбелязва, набелязват се бъдещите стъпки в настоящите преговори. Всички географски групи присъстват на тези срещи и има винаги представители на двете бъдещи председателства. Освен това, решихме да поканим за участие в процеса и някои министри. Това е ново въведение. Например, по отношение на финансирането на политиката по климата, механизма за загубите и щетите, а при тези разговори, на тези разговори присъстваха министри, например датския министр Лидагард, министъра от Уганда, при преговорите за щетите и загубите присъстваха и ни помагаха Лена Ек от Швеция, е бивш депутат, бивш европейски депутат и една Молева от Южна Африка. Сега за новото споразумение. При преговорите по него присъства министъра от Нова Зеландия и господин Парикришна от Сингапур. Мисля, че този факт, а именно, че министри участваха в нашите разговори, както европейски министри, така и други министри. Беше много ползотворен. Финландският министр ръководи дебата за тропичните гори и начина по който могат да се намалят емисиите в трописите. Мисля, че присъствието и подкрепата на толкова много министри по околната среда допринесе много до положителните, за положителните резултати на конференцията и за доброто качество на решенията. Благодарение на това ние успяхме да възвърнем доверието в процеса което беше и което ще е много важно за успеха на Париж след две години. Процесът трябва да е прозрачен, трябва да е включващ, да почива на доверие, на взаимно доверие. Само така може да има споразумение от... в Париж. Jeżeli takie by się miały pojawić. Dziękuję bardzo. С това приключвам. С удоволствие ще отговоря на всички въпроси. Благодаря. А сега колегите имат думата. Айхаут Он и Естрела. Това са ораторите за момента. Госпожа Кивек, виждам и други колеги. Гос... Колегата Айхалт има думата. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря ви много. Господин Ковалет, имаме понякога различни идеи. А, имаме някои различия понякога, по път разменяме и твитове. Благодаря ви за това. А, разбира се, а, а, важно е дори да имаме различни очаквания, да се подчертае, че заслужавате комплименти за приключ... начина по който приключи срещата във Варшава. Конференцията съвсем не беше лесна. Имаше развити страни, които съвсем не е, участваха конструктивно в процеса, като Япония и Австралия, например. А, искам обаче да разбера нещо. Какво стана? Какво се случи с вашата позиция на министър по време на тази конференция и каква е вашата роля сега, след срещата на върха за климата? Защото в крайна сметка Доколкото разбирам, вие все още сте отговорен за политиката в областта на промените в климата, но а, каква точно е вашата роля? За нас е важно да знаем това. Иначе, най-важната дискусия в момента, след като а, успяхме да преодолеем някои от препятствията, свързани с щетите и загубите, а, ще е да се занимавам с въпроса за финансирането, нещо, което сигурно ще стане и в Перу, и в Париж. Въпросът е каква ще е ролята на Европейския съюз от тук до срещата в Париж? Как ще може да напреднем? В крайна сметка, решенията, които са взети до тук, ни дават достатъчно възможности а, и поле за маневриране. Не. А, и така, как точно възнамерявате да приложите различните решения в заключителната декларация. След това на 5 се е, споменава е, отмяната на сертифицираните намаления на емисии, а 4C споменава, е, че различните страни, попадащи под втория период ангажименти по Киото, т.е. Европейския съюз, следва да подхождат по-амбициозно. Това за мен означава, че има ясна покана към вас да бъдат предприяти мерки на европейско равнище, така че какво смятате за четирите? лице. И след това, от 2020 година Натам трябва да се реши какво да се прави, какви да са действията. Те трябва да бъдат предвидени до края на първото три месече на 2015 година. А, ясно е, че това е предвидено заради Съединените щати заради средносрочните избори там, изборите на средата на, на мандата. Също така е, Съединените щати има известна е, готовност да се предприемат мерки, но е важно още през 2014 година Европейския съюз да започне да подготвя нещата за след 2020, т.е. дебата за периода до 2030. И така, какво смятате вие като председател на срещата на върха за климата? Важно е страните да се задействат, включително европейските страни, а също така каква ще е позицията на Полша при обсъждането на този пакет за ангажиментите до 2030 година. Защото в крайна сметка трябва да се изпълнят ангажиментите по този член от решението на конференцията, за който толкова се борехте. Благодаря. E Госпожа Естрела. Благодаря много, господин председател. Благодаря ви много, господин Кореле, за е, информацията. Що се отнесе до резултата от 19-та среща на страните, мисля, че можем тук да говорим за една чаша, която може да се разглежда като наполовина пълна или като наполовина празна. сравнение с предходната конференция може да се каже, че има някакъв напредък. И все пак не сме постигнали някои от най-важните неща, които искахме да постигнем. И така, има и положителни неща, има и отрицателни неща. По това спор няма. Що се отнася до отрицателните аспекти, бих искала да подчертая, че думите имат значение. И така самия факт, че думата ангажименти бе заменена с думата участие или принос, а, за мен е една крачка назад. Просто очевидно амбициите не са достатъчно високи. Що се отнася до Европейския съюз поне? Съжалявам, че Европейския съюз не подчерта необходимостта от намаляване с 30% на въглеродния двуокис от тук до 2020 година. Това е дебат, който водим от много време и в крайна сметка в Европейския парламент има широко съгласие за това, че е необходимо да се заложи тази цел. Оттам нататък вземането на решения крачка по крачка. Ясно е, че да има път на карта е по-добре, отколкото съвсем да няма. Но това са твърде много етапи на преговори. Може да се окаже, че дневният ред за Париж е прекалено натоварен с амбиции. Смятате ли, че ще сме готови за преговорите там? Как точно смятате, че различните етапи от пътната карта ще, ще се реализират? Поне имахме смелостта да определим пътна карта до 2020 година. Оттам нататък има и някои положителни елементи, но не, чакайте, нека да се спра на още някои отрицателни елементи. Много е жалко това, че а, в други конференции Япония и Канада играха по-скоро положителна роля – ето, например, в Мондеал, по съвсем очевидни причини, Канада беше много активна, но този път не бяха достатъчно конструктивни. А сега е, положителните неща. По време на предходните конференции финансирането винаги е било сериозен проблем – Положително е това, че този път поне успяхме да постигнем нещо на тема финансиране, Зеления фонд за климата, Международния механизъм от Варшава, намаляването на емисиите, обвързано, свързано с обезлесяването и така. Може да се каже, че имаме поети ангажименти в размер на 80 милиона евро. Ще ми се обаче Европейския съюз да се държи по-амбициозно. И да се движи по-целенасочено напред, за да може в Париж вече да се стигне до споразумение. Опасявам се обаче, че не се движим а, напред, а по-скоро правим някои крачки назад. Ето, например, в моята родна страна, Португалия, която на трето място по действие за борба срещу промените в климата а, в целия свят, благодарение на усилията в областта на възобновяемите източници на енергия. А, сега в Португалия, поради кризата, този темп на развитие не може да се поддържа. Защо? Ами защото неправителствените организации сякаш напуснаха масата на преговорите им чувството, че това се случва за първи път. Не мога да разбера защо се случва подобно нещо. Това е доста радикално поведение. Благодаря на Едите Стрела, госпожа Герик и след това господин Шимански. Zdaję се sprawę с тего, як trudne били проблеми. Благодаря много. Имайки предвид колко трудна беше конференцията и колко трудни бяха темите, много деликатни, мога да си представя всъщност как и нововъзникващите, бързо развиващите се държави, както и развиващите се държави, трябва да участват в целия този конфликт на интереси, отстоявайки своите позиции. Сега, не бих искал да засягам отрицателните страни. Всеки дебат, всеки кръг на преговори трябва да се оцени първо позитивно. Самия факт, че имаше разисквания е положителен факт. Но, показаното от госпожа Естрела, относно европейската цел продължава да е три пъти по 20 нашата цел. Това е дискусията, която се водеше и в Полша. Как да постигнем заложените ни цели? Всичко това се разглежда в контекста на така наречената екологична справедливост в света. Така че не би трябвало да бъдем прекалено крайни в някои свои изказвания в економически смисъл най-вече. Да, трябват ни средства за адаптация, например, случиха се много бедствия, например последното в Филипините както и редица други, на които станахме свидетели. И в Португалия имаше бедствен, бедствени събития. Така че, в контекста на всичко това, когато засягаме въпроси с нашите амбиции, нека да внимаваме къде залагаме целите си. Все пак има а, постигнати резултати във Варшава, например, в областта на горското стопанство. Това бе постигнато в Варшава. Нямаше по-рано подобна политика в света и постигнатото е много положително. Трябва да се опитаме да запазим а, световните бели дробове на човечеството. И това е нещо положително в конференцията се постигна съгласие по този въпрос. И аз бих искала да поздравя именно участниците с това. Един въпрос към вас, господин министр. Опитвате се е, да постигнете е, организацията по Киото втори етап 2015 в Париж, така че е, протокола от Киото да бъде развит, да се разшири обхвата му. И въпросът ми за Киото и протокола от Киото е къде стоят нещата по-настоящем, докъде се стигна. И в моята страна, например, пет пъти вече надвиши критериите по споразумението от Киото. Така че въпросът ми е какво ще се случи с онези държави, при които се лобира за емисиите им все още. Ако в Париж започнем да говорим за намаляване на емисиите, трябва да започнем дискусията от самото начало, а именно от Киото. Благодаря председателя. Господин Шимански. За, за, за можливе забране гласу. Благодаря, господин председателю. Благодаря на нашия министр за големия му принос. И бих желал да кажа, че съжалявам, че той вече не е министр. Той все още отговаря за, по въпросите на климата, но много бих искал да продължи да бъде министър. Спомням си, когато идвахте да изнасяте вашите становища тук, при нас, именно в функцията си като министър. Няма нужда да ви напомням всичко, но може би добре си спомняте как тогава вие казахте, че една от целите на конференцията в Варшава не е свързана с а, а, окончателни решения, приноси, ангажименти, а вие просто искахте да подчертаете значимостта на а, глобалното споразумение и го направихте. Това е гръбнака на всичко, което правим. Освен това, изразихте своя скептицизъм, що се отнася до бъдещото намаление в Европа на емисиите, ако други държави не последват нашия пример. Освен това, също говорихте за либерализиране на стокообмена и а, търговията с така наречената ефтина енергия в противовес на скъпата енергия в Европа. Просто ви напомням тези идеи, които споменахте тогава. Всички държави трябваше да кажат, може би, че има различни нива на развитие, различно замърсяване в отделните държави. Някои изпълниха ангажиментите си, други не, или до различен степен. Например, един китаец е, е има емисия 3 тона, а пък е, в Германия е, са различни тези мерки, както и в други държави. Така че емисии на глава от населението би трябвало да може да се измерват с един общ критерий, така че да имаме сравними резултати. Бих желал да имаме възможност да станем свидетели на една свободна, открита дискусия на тези критерии, така че те в крайна сметка да бъдат прозрачни, да няма разлики между държавите, участнички в конференцията. Е, Китай, Япония, Канада. Е, струва ми се, че ще бъде трудно с тях да постигнем споразумение в Париж. В обобщение, ако Китай заяви, че ще намалят своите емисии с 10%, ще бъдете ли доволен или ще бъдете сърдит и изненадан, шокиран? Каква би била вашата реакция, имайки предвид сегашното положение на нещата? Вероятно ще последват редица споразумения, ангажименти. А, като поляк се обръщам към вас с призив – не би трябвало да а, говорим в негативна светлина относно постиженията ни, защото постигнахме много, инвестирахме много в Европа, инвестираме и в въглища, но тези въглища в Европа са много скъпи. Обръщам се към социалистите. Трябва да имаме предвид какъв е социалния контекст. Знаем какви са нашите цели, но социалното измерение е много важно. Ако едно домакинство харчи 40% от приходите си за електричество, това е лошо. Отлагането на плащанията по-късно също не е добре. Благодаря председателя. Мисля, че всички сме съгласни относно социалното измерение на проблема и днес преди обяд стана въпрос именно за а, цената на а, стоките, енергията, които се внасят в Европейския съюз. Всичко това е свързано с общия дебат по климатичните проблеми. Но трябва да търсим онова, което ни обединява, а не онова, което ни разделя. Така че нека да видим отново какво ни свързва и да очертаем онова, което ни разделя един от друг и всичко това да го видим в светлината на дебата за климата. Трябва да обхванем всички мнения, всички становища, за да си представим общата картина. Господин Соник, желате думата? Благодаря. Powiedział mi, odpowiedział mi na następującą благодаря. Един въпрос към вас, господин министр. Полша бива обвинявана за това, че е държава, която твърде много инвестира в въгледобив и забавя Европа по този начин. Искам да ви попитам, вярно ли е, Германия всъщност употребява три пъти повече въглища, отколкото Полша. Вярно ли е това? Вярно ли е, че в Германия се увеличават емисиите от въглероден диоксид в сравнение с Полша. Верни ли са тези неща? Благодаря, председателя. Благодаря. Не знае дали Знаете, имаме договор, в който е споразумяно, в който сме се споразумели в Германия да имаме до 2020 година да имаме 16% възобновяеми енергийни източници, така че виждате каква е нагласата в Германия. И така, колеги, а, имаме възможност за дискусия днес. Господин Шимански, ние често сме говорили по тези въпроси. Аз също зная като германец също защо а, и в Полша енергийната сигурност е толкова важна. Ние знаем историята, но много трябва да сме предпазливи. Няма да постигнем успех успех няма да постигнем конструктивни нагласи, ако си прехвърляме вината. Така не улесняваме работата на колегата. Така че нека видим как, как може да постигнем целите си и какви може да са методите. Енергоснабдяването в е, Полша е на много високо ниво нека видим, нека да заложим на приликите, на сходствата, а не да се съсредоточаваме върху това какво ни дели. Благодаря. Аз ще се опитам да отговоря на въпросите по начина по който бяха зададени, казва господин Королец. Най-напред искам да ви кажа, че вчера имаме ново правителство от вчера. Господин Грабовски е министър по околната среда сега в Полша. Имаме и нова функция на посланник на специално отговарящ политик по климата. И аз съм номиниран, аз съм номиниран като държавен секретар в Министерството на околната среда. И аз ще отговарям за политиката на правителството в областта на околната среда. А това е оптимално решение, според мен. Защото човек, който <clears throat> отговаря за целия процес на глобално равнище, трябва да е много активен. Е, тук става дума за контакти с секретарията на конвенцията, става дума тук за много организация. Вие знаете вероятно, че вътрешната политика по околната среда изисква много енергия. Ние в Польша провеждаме реформа по отношение на водите, по отношение на управлението на отпадъците. Също така подготвяме и законодателство за шистовия газ. Всичко това трябва да се организира, а новият министър, господин Грабовски, ще отговаря за вътрешния аспект на тези въпроси. министърът ще ме подкрепя, ще подкрепя моите дейности, а моите дейности ще са насочени към европейската дискусия и към глобалните аспекти на ниво конвенция а, в качеството ми на отговарящ за целия процес. Благодаря за положителните оценки на конференцията във Варшава. Искам да подчертая, че малко преди конференцията Полша бе оценена, бе смятана като е, страна, която забавя европейския процес, страна, която иска да забави екологичния процес но в крайна сметка ние успяхме да доведем процеса до край във Варшава. След денонощни преговори, мисля, че може да кажем, че Пълша доказа, че е решена да проведе и да доведе до успешен край този глобален процес. Ние искаме да го ръководим, докато се състои конференцията в Полша. Надяваме се споразумението от Париж да има добавена стойност, да има новата стойност, която залагаме в момента. Надяваме се Е, Парижкото споразумение да въжи за всичките 142 страни. 194, извинявайте, и се надяваме споразумението да бъде ратифицирано от всички тези страни. Защото ние знаем какво се случи с протокола от Киото и знаем какво се случи с втората фаза на прилагане на протокола от Киото. Европейския съюз, Австралия и някои други страни само приложиха протокола от Киото. Това е голямо предизвикателство да включим всички страни. Хубавото тук сега при Варшава е, че имаме пътна карта. Е, това е един проект. А в Лима ще уточним начина, по който всяка държава членка ще допринесе до намаляването на а, емисиите. Срокът е първото три месече на 2015 година, т.е. имаме достатъчно време да се подготвим. Всичко това е посветено на успеха, който очакваме в Париж. Що се отнася до европейския дневен ред? Мисля, че трябва да започнем още сега да мислим какво може да направим ние в Европа, с какво ние в Европа може да допренесем. Трябва да видим какви ще са нашите амбиции, трябва да се споразумеем по тях, трябва да видим как да ги постигнем? Каква методология ще приложим? Какво може да очакваме от всяка държава членка? Това са много важни въпроси и трябва да започнем да мислим по тях още сега. За щастие имаме на разположение една година, защото, както казах, крайният срок е първото три месече на 2015 година. Имаше въпрос за амбициите преди 2020 година. Това е чудесен въпрос. Колкото повече може да направим заедно като международна общност, още преди 2020 година, толкова по-лесно ще бъде да продължим да провеждането на нашата политика и след 2020 година. Дискусията за нивото на приноса до 2020 година е много важна. Тя е съществена, защото втората фаза на Киото е ограничена само до около 30 на страни, а около 160 страни са извън системата Киото. Така че този въпрос е важен и абсолютно оправдан. Въпросът е дали като международна общност ние имаме амбиции в тази насока. Съгласен съм с вас, въпросът е важен. Но ще има специално заседание в Бон следващата година и ще се опитаме да отговорим на тези въпроси в Бон. Сега на госпожа Естрела искам да кажа следното. Вие казахте, че промяната на езика, промяната на стратегията е нещо, което ни тегли назад. Аз не смятам така. Решенията от Варшава отговарят на решенията от Дърбан. Те са в абсолютен унисон. В решението от Дърбан казват, че трябва да имаме ново измерение на договора, на споразумението до 2015 година. Това споразумение трябва да включва всички страни. А думата принос има предвид, включва както развитите, така и развиващите се страни. В този смисъл, в е, двете е, варшавските и дърбанските решения абсолютно си съответстват. Ако помислим за каква група страни говорим и вземем всяка от тях по-отделно, ако разделяме страните, това не би било в съответствие с Дърбан. Е, споразумението трябва да въжи за всички. За това решението от Варшава е е именно положително с това, че то въжи за всички страни. Ние не искаме да имаме споразумение, което изключва страни. Тук се говори за политика в областта на лесовесото, на енергетиката, на възобновяемите енергийни източници, данъци върху въглеродните емисии. И за всеки от тези всеки от тези аспекти отговаря на приоритетите на различните държави. От държавите зависи с какво те искат да допринесат. Има държави, които са два пъти по-големи от Европа, но има и такива, които са по-малки от Брюксел. Така че не може да имаме едно универсално решение за всички тези държави. Трябва да имаме редица решения, които да се прилагат индивидуално. Що се отнася до 30%? Имаме, пол... имаме решение в Европейския съюз. Това беше нашата оферта от страна на Европейския съюз. Ако се споразумеем на, глобал... на глобално равнище, включително и на равнище развиващи се страни, това би било чудесно. Но през 2017 година ние взехме това решение. Всички европейски институции се позовават на това решение от 2007 година, така че мисля, няма нужда да повтаряме защо бе взето това решение и какво означава то. Сега приносът на държавите, на отделните страни и финансирането. Успяхме да съберем 100 милиона евро за Зеления фонд. И аз съм дълбоко впечатлен от Норвегия, Европейския съюз, Штатите, Норвегия, Обединеното кралство, Япония, Германия, Швеция, Финландия и Холандия. Много Дълбоко впечатление ми направиха техните оферти. Това, бе, това бяха доброволни оферти и мога само да кажа, че този принос е огромен към финансовия аспект на, климати... Е, на политиката по климата. Благодаря на господин Керек за неговия въпрос. Най-важната задача пред Парижкото споразумение е да избегнем ситуация, която може да се окачестви като трето Киото. Тоест да имаме разделение между страните, да, не, да имаме разделение между развиващи се и развити страни в крайна сметка искаме да намалим 100% от глобалните емисии, а не само част от тях. Въпросът е как да създадем този механизъм, този метод, който да е включващ, който да, да включва и да е отворен към всички страни. Ако погледнете конвенцията, ще видите, че тя е резултат от Конвенцията по устойчиво развитие. Целта на тази конвенция е да се намалят е, емисиите, да се стабилизират е, те. В същото време конвенцията е ориентирана към устойчивото развитие и подкрепя неговите цели. Има аспект намаляване на бедността. Споразумението от Париж трябва да е формулирано по такъв начин, че то да вземе предвид Европа, Штатите, Руската федерация, Китай, Индия и други страни и техните очаквания. Това е много трудна задача. Въпреки това, аз смятам, че ако имаме взаимно доверие, мисля, че може да постигнем такова споразумение. Имаше и въпрос за ролята на неправителствените организации във Варшава. Организации, асоциации, които е, действат в областта на климата. Тези организации имат много важна роля. Те мобилизират гражданското общество и оказват определен натиск върху правителствената политика. Искам да кажа, че някой от тях, от тези организации, казаха, че срещата във Варшава е фиаско и то 24 часа преди конференцията да завърши. Но 24 часа И след това резултатите се видяха. Оказа се, е, някои от тези организации напуснаха конференцията преди нейния край. Така че вижда се колко разнопосочно е колко разнопосочни са нагласите в Польша по политиката на климата. Господин Шимански, да, искам да отговоря. Искам да потвърдя това, което казах в началото. Ние целим подписването на глобално споразумение. Това трябва да е споразумение, което трябва да бъде подписано и от развиващите се страни, т.е. не само да бъде ратифицирано от европейските страни и развитите страни, искаме да включим всички страни. Енергийната политика. Е, американската политика би трябвало да е източник на вдъхновение за по-нататъчни политики. шистовия газ и енергията получена от него прави американската енергийна политика независима и то независима от твърди горива. Както казахте, господин председател, трябва да сме независими. Американците успяват именно благодарение на шистовата революция. Те успяват и в други сектори. Те успяват да намалят цената на енергийните горива, на горивата и успяват да разширят пазара. Когато ние говорим на, с, с представители на бизнеса, когато говорим за инвестиции в сектора, в енергийния сектор, е, разбираме, че инвестициите се насочват към Близкия изток и към щатите, а не остават в Европа. Когато говорим за глобалната криза, всъщност говорим за европейска криза. И това е криза, която трябва да се вземе в момента много насериозно. Искам да отговоря на господин Сонин. Нямам конкретни данни Нямам разбивка на емисиите по държави членки. Но може би Европейската комисия може да ни помогне с тази статистика. И може би там може да видим в кои държави <clears throat> членки емисиите се пови... Е, количеството, нивото на емисии се повишава и къде спада. Мисля, че тези данни могат да се видят в рамките на следващите три години и да се предвиди едно определено развитие. Това, това би било много интересно. Аз нямам, както казах, данни но Европейската комисия, като независим орган, може да предостави тази статистика. Те вероятно и имат информация от последните 2-3 години. Но, за съжаление, аз не мога да коментирам, защото, ки, защото не разполагам с тези данни. Благодаря, казва председателят. Естествено, аз мога да дам някои данни. За 90-та година 120 терава, терават часа за кафявите въглища 9 терават часа. Но това е за Германия. И това е което мога да кажа е, че в Германия са изключени електро... атомните електроцентрали, за това пък имаме по-голяма част на възобновяеми енергийни източници. Комисията има думата. Благодаря. Благодаря за възможността да коментирам темата. Ако говорим за последния доклад за емисиите на парникови газове, публикуван съвсем скоро от Европейската агенция за околна среда, на 10-та страница ще намерите информация за а, емисионните профили на всички държави членки. От от 2010 до 2011 година а, в Германия се вижда намаление на мисиите с 2,9%. Мога да ви дам информация и с други страни, за други страни, е, но при всички положения тази информация е на вебсайта на Европейската агенция за околна среда. Благодаря. С това приключваме дебата. Виждаме, че и времето се променя. Какво може да кажем като извод от дебата искаме да провеждаме такава политика по климата, която да има да осигури добро бъдеще за нашите граждани. Господин Королец, е, желая ви всичко хубаво във, вашето, във ваша, на наша, вашата нова позиция. Надяваме се да вашата дейност да има успех. Това го дължим на гражданите. Международната общност очаква успехи. Надяваме се да постигнем тези цели. Намаляване на температурата с 2 градуса. За това сме и тук. За това искаме да обединим усилията си. Желая ви много издръжливост и много успех за следващите месеци. Благодаря. Сега продължаваме с следващата точка от дневния ред. Имам привилегията да си говоря с, главно с колежки, а не господин Санони е също тук, така че преобладават обаче дамите. Сега ще имаме обмен на мнения с комисията. по въпроси за генно модифицирани животни. Ще говорим с Европейския орган за безопасност на храните. Веднага давам думата на комисията, а след това госпожа Векман ще говори от името на Агенцията по безопасност на храните. Но първо комисията има думата. Благодаря, господин председател. Темата, която искахте да обсъдим днес, действително е доста важна тема. Тя има и е, сложно политическо измерение и сложно научно измерение. В Европейския съюз е, обикновено обсъждаме е, темата във връзка с растения – а, що се отнася до животните, темата е сравнително нова с едно малко изключение, което ще спомена, но в Съединените щати от няколко години вече се а, а, а, има разработена генетична, генетично модифицирана сямка, която натрупва тегло два пъти по-бързо от обикновената сямга и американската служба за храните и лекарствата е оценила рисковете за здравето за потребителите, за а, здравето на животните и за околната среда, а, свързани с тази сямга и е излезла, излязла с някои становища. Тази сямка все още не е на пазара в Съединените щати. Разработена е в Канада за рибарници е, и е, в Съединените щати, а в Панама се отглежда. Съединените щати изнасят е, за Европа доста сямга, но обикновено това е дива сямга а, от Аляска, обикновено в консерви. Така че сравнително малко развъждана риба се изнася, е, особено сямга, се изнася от щатите за Европа. Е, по-голямата си част, развъжданата сямка идва тук от, основно от е, Норвегия. Получихме официално запитване дали такава сямга може да бъде пускана на пазара – Е, Получихме запитване дали и, е, поз... и дали е позволено такава сямка да бъде отглеждана в Европа. Отговорът е не, не сме получили е, искане нито за едното, нито за другото, но въпреки това се обърнахме към ЕФСА, Европейската агенция за, хранителна, за безопасност на храните, с искане да разгледа темата, за да може в случай че получим такова искане, да има а, готовност за разглеждане на темата в ЕПСА. Тук до мен е представител на Агенцията за безопасност на храните. А, тя може да ви даде повече подробности за изискванията. При нас е представител на Генерална дирекция научни изследвания – той е отговорен за програмата Пегас, която също бе спомената. И ако искате, може да обясни и начина по който действа тази програма. Така че, господин председател, ако нямате нищо против, а, а, може да чуем обяснението от страна на ЕС. Да, благодаря. Благодаря на комисията. Чудесно е, че имаме представител от ЕФСА. Е, това е господа, госпожа Вайкман. Тя има думата. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, тъй като времето ни е ограничено. ЕФСА е публикувала два на документа с насоки. Първият е свързан с безопасността на храните и хуманното отношение към животните, а вторият документ е свързан с оценка за въздействието на околната среда в случай, че бъде изпусната рибата в околната среда. Принципите за тези документи са същите, които прилагаме е, при всички оценки, т.е. сравняваме а, генетично модифицираните е, а, видове, в случая е, животно с, не, с известни не генетично модифицирани е, разновидности на съответния биологичен вид. Работим с сравнителния, е, чрез сравнителен подход, говорим е, за здравето на животните, за хуманното отношение към животните, хормонното състояние, състава на различните тъкани и органи, в зависимост от съответното генетично модифициране разбиране. И в резултат на а, събраната информация при тези а, изследвания вземаме решение дали е необходимо да се проучат и други въпроси, включително и начина на хранене, а, извинете, включително и а, хранителната стойност. При всички положения още самото начало вземаме предвид начина по който се е, разработва съответното животно. Вземаме предвид хуманното отношение през целия жизнен цикъл от лабораторията, където е, започват тези животни, е, през различните етапи на отглеждане, начина по който животните реагират на условията, в различните условия и след това а, провеждаме и теренни проверки и изследвания в конкретни а, рибовъдни стопанства, а, за да разберем как точно реагира а, в реални условия съответния биологичен вид. Това е, е метода, който ние прилагаме. Ако имате конкретни въпроси, ще ви отговоря с удоволствие. Благодаря. Сега другата генерална дирекция, е, генерална дирекция изследвания, евентуално, ако иска думата. Колегата. Е, разбираме, че имаме презентация на нашия портал. Моля, колегата има думата. You, Благодаря, господин председател. Радвам се, че имам възможност да говоря за проекта Pegasus Пегас и неговите основни а, резултати. А, разполагате си информацията, така че ще говоря а, за програмата в повъщ план. Проекта Пегас се финансира от седма рамкова програма. Срокът му е две години от 2009 е, година до 2011 е, година. Е, проектът е приключил. Не се провежда лаборатор... През проекта не са правени лабораторни изследвания върху генетично модифицирани животни, но се разглеждат социалните и економически аспекти на, на евентуалното въздействие на въвеждането на генетично модифицирани животни. Голяма част от резултатите на, а, от проучванията са на вебсайта. Не всичко е на вебсайта. Имаме допълнителна информация. Голяма част от нея също може да бъде оповестена пред обществеността, така че е, е, е налична при поискване. Важен въпрос беше защитата на потребителите. Това бе основната цел да видим има ли въпроси свързани с защитата на потребителите и имахме а, е, срещи с Генерална дирекция здравеопазване и защита на потребителите. И така, занимахме се с социалните въпроси, с економическите въпроси, свързани с генетично модифицираните животни, както и с въпроси, свързани с провеждането на политиката, особено в областта на в коментарен план, т.е. по отношение на самите потребители взехме предвид и позицията на засегнатите страни. Имаше три срещи с засегнати лица в Германия, Норвегия и Великобритания. Имаше още един семинар труп тук в Брюксел, в който участваха участници по-ангажирани с, европейска поси... с европейските политики в областта и накрая бе проведен семинар и в Индия, където се разгледаха не само европейски, но и глобални елементи на този въпрос. Имаше и две срещи с граждани в Великобритания и в е, Италия. Двете бяха проведени през 2012 година. Сега съвсем накратко за основните резултати, е, заключения и препоръки. Един важен елемент тук е, че всяко, е, всяко едно генетично модифицирано животно трябва да бъде разглеждано а, по-отделно. Защото са различни а, и политическите, и економическите, и социалните въпроси, свързани с тези животни. Разглеждат се техническите условия, при които се произвеждат тези животни, евентуалните въздействия, както и предпочитанията на европейските граждани. Взема се предвид също така е, цялата информация налична по този въпрос. Бе направен подробен преглед на литературата. Основните етични съображения и притеснения на потребителите, свързани а, с а, основно с а, хуманното отношение към животните, въздействието върху околната среда и възприятията за етичните норми в тази област бяха разгледани и е, взехме предвид и възможността да се комерциализират е, тези животни и за това етичните въпроси не са без значение. Комерциализацията на животни които са генетично модифицирани и целта им е да се използват за храна, трябва винаги да вземе предвид етичните въпроси и възприятията. Е, също така е важно въздействието и върху биомногообразието, е, е, земното и водното. бяха сравнени и правните понятия на европейско и международно равнище. Едно от важните неща беше да се разгледат а, не само а, възприятията за а, отрицателните страни на въвеждането на такива животни, но и възприятията за положителните рискове, които могат да... Извинете, положителните ефекти, които биха могли да възникнат при въвеждането на такива животни във всички аспекти. Потребителите реално не вярват а, на а, обясненията, че този тип храни са а, еквивалентни на а, традиционните. Благодаря. Благодаря за презентацията. Може би Линда иска думата. Линда, сега ли искаш да говориш или накрая? Имаш думата. Благодаря. Съжалявам, че в 5 часа ще трябва да напусна даже без 20, защото пътувам за вкъщи за Англия и трябва да стигна до влака си. Така че, позволете най-напред да благодаря на представителя на комисията, която дойде, който дойде тук. В понеделник в британската преса имаше информация относно сьомгата, генно а, модифицираната и връзката с Панама. Очевидно има вече разрешение. Цитира се и канадското правителство в статията. Позволили се това да се случи, но същевременно се казва, че има голям риск за естествено е, отглежданата, живееща в, е, по естествен начин във водите риба. Канадското правителство издава разрешение, нещо обаче се случва в Панама, техен проблема. време казват, в Канада на никой няма да дадем да се докосне до тази риба, защото има опасност да влезе в контакт с е, е, естествено живеещите риба в водите. Радвам се, че сега говорим по всички тези въпроси относно ползите и рисковете. Но мисля, че малко ще стане тук дебата като при клонирането. Ние винаги много разговаряме тук за безопасност на продоволствията. А ЕФСА, Европейски орган за безопасност на храните, се занимава изключително и само с безопасността, какво, как стоят въпроса с етиката, с моралния аспект – аз е, не, не вярвам, че ако ям генетично модифицирана храна, това ще ми навреди. Що се отнася до а, е, културите, посевите, ние знаем от науката, че когато се а, е, пръска с а, конкретен препарат една нива, бива повлияна и съседната. Но тук не става въпрос за безопасността на храната. Тя е сигурна за храна, безопасна за храна. По-скоро етичният въпрос е интересно. Къде всъщност тук идва ползата за обикновения потребител? Можем ли да направим сравнение с е, евентуални загуби? Сега, що се отнася и до хуманното отношение към животните, може да се зададе въпрос. Не знае дали сте отнасяли този въпрос към е, етичната комисия, е, защото е, бях, беше ясен отрицателният отговор по отношение на, клонирани, на клонирането изобщо. Това е друг въпрос обаче. виждам, че освен това хората по различен начин възприемат животни, генетично модифицирани, предназначени за храна и унези генетично модифицирани животни, които се използват за научно-изследователска дейност. Например, ембриони, които се използват за научно-изследователска работа, мънички ембриони, риби, които всъщност са използвани за изследвания, и обикновено за целите на сериозни заболявания сред хората се правят тези изследвания. Така че тук трябва да поставим разликата, да разделим този въпрос от е, другия, който обсъждаме. За мен това е отделен проблем – разбирам, че също така и Европейския орган за безопасност на храните има подобно отношение по тези проблеми. И благодаря на комисията, но мисля, че трябва да проведем един много широк обществен дебат по този въпрос, а не само да затваряме проблема в технически комисии. Защото съм убедена, че както сегашния мандат, така и следващия на парламента ще се връщаме отново и отново на този въпрос. Благодаря. Благодаря, Линда Махевен.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 Благодаря много. Аз също благодаря на Европейския орган за безопасност за храните, благодаря на комисията, че дойдохте тук сред нас, за да говорим по този изключително важен проблем. Много добре разбирам, че Европейския орган за безопасност на храните има една мисия, която ни казват дали е, тези генетично модифицирани животни могат да бъдат използвани за храна или не, дали отговарят на всички правила за безопасност на храните. Но тук водим два дебата на практика. По същия начин, както и с клонираното месо. Потребителите искат ли го това месо или не? Не, че можем да разрешим този проблем в рамките на Европейския орган, защото дебатите са два какво ни се казва? Казват ни се, че всички правила са спазени за безопасност на храните и генетично модифицираната храна е безопасна за потребление от хората. Добре, но ние като политици трябва да водим много по-широки разисквания по тези проблеми. Много по-сериозен е въпросът свързан с е, клонирано месо и проследимостта също така. Дали един продукт е, има происход е, генно модифицирано животно или растение? Понякога много по-сложно могат да стоят нещата защото всъщност клонираните животни са идентични с животните, от които са клонирани. Така че да, може всички правила за безопасност и здраве да са приложени, но остава въпрос дали е безопасно или не. И тук ЕФСА ще ни помогне, Европейския орган за безопасност на храните ще ни помогне. Но другия дебат трябва да се разглежда не в рамките на Европейския орган за безопасност на храните, а някъде другаде. Колко са безопасни безопасни, как могат да бъдат идентифицирани, как ще знаем клонирани ли са или не. Благодаря, Каро Шлюдер. Госпожа Роспах отстъпва на Карл. Благодаря. За съжаление трябва да тръгна даже и преди Линда. We'll get your own. Много благодаря. наистина един въпрос искам да задам, позволявам си. Знам, че ще получа отговор. Разрешението или искането за а, разрешение в Испания за маслините, например. А сега говорим за а, хайвер от сьомга или за други животни в бъдеще, но мога да си представя, защо трябва да се създава генно модифицирано животно? А, ако искаме повече месо, по-бързо да расте, а, повече мляко да дава, не виждам друго основание. Така че наистина много редки са случаите за създаване на генно модифицирани животни с цел подобряване на тяхното а, здраве. А, как може да се модифицира едно животно, че да му е по-добре? Може би с някои крайни примери, разбира се. Така че, а, според мен, не това е бъдещето на Европа. Всичко е ясно. Например, в Евробарометър е съвсем ясно, че хората, гражданите казват, не желаем модифицирани е храни. Добре. Тогава какви са ползите от това? И за каква цел? доверието на хората в хранителната верига, безопасност и здраве на животните, или екологични са целите, или взаимоотношението между замеделските стопани и дружествата. Ако фермерите си отглеждат свои животни, очевидно ползите ще са при него. Ако има патентовани е, генно модифицирани животни, добре, тогава това е едно, но не виждам никакви други ползи. Вече няколко пъти в историята за морални етически е, принципи е, Европейския съюз се отказва от конкретни технологии. Много държави не искат е, да се използва атома, но нещата са наистина объркани. И може би можем да кажем, добре, няма да направим това в Европа, освен ако не е наистина изключително необходимо, за да се произведе, например, някакво лекарство за хората. Това е добра а, обосновка, но иначе не виждам никакви ползи които а, да о, а, обосноват това. Бих искал да се забранят тези практики. Но въпросът ми е, как можете да гарантирате, че дългосрочните последствия, дали става въпрос за а, насекоми, за животни, в как ще можем да на можем да знаем, че всичко е безопасно и в дългосрочен план. Но, разбира се, най-напред трябва да отговорим на етичния въпрос е, и е свързан за взаимоотношения между хора и дружества и фермери. Извинете, ще излезе, но ще чуя отговора ви, макар и по-късно. Благодаря. Добре, благодарение на модерната техника. Желаем ти без, без а, аварийно излитане и кацане. А сега госпожа Розбах има думата. Благодаря, господин председател. Ще говоря датска. Е, той, е, Карл Шлютер говори доста теоретично, обаче аз искам да говоря практично, да насоча е, дискусията в е, реалността. Искам да разбера как една генетично модифицирана риба ще разпространи в последствие гените си е, в реалността. След това искам да знам дали агенцията знае какво ще е влиянието върху природата на от разпространението на е, генетично модифицираната сьомга, например. Какво ще е влиянието на, на тази сьомга върху околната среда и дали тази сьомга ще е по-жизнеспособна от другата сьомга? Това искам да знам. А всички европейци от друга страна очакват ясна информация дали те ядат генно модифицирани храни или не. Освен това, въпросът ми е, е какви са очакванията на ЕФСА, какви евентуално други геномодифицирани организми или животни очакваме да се появят на пазара. Благодаря сега госпожа Лепаш има думата. Благодаря, казва госпожа Люпаш. Аз подкрепям всъщност колегите, които вече се изказаха. Подкрепям Карл Шлютер. Наистина, въпросът е защо имаме нужда от генетично модифицирани животни? Каква е ползата от тях? Ако помислим за начина на живот на, на животните, за техните естествени потребности, е, какво целим? Искаме, искаме повече протеини или какво искаме? Аз не разбирам просто, не разбирам каква е ползата от е, генно модифицирани животни. Добре, евентуално <clears throat> ще имаме повече такива животни, но за какво са ни? Колегите вече казаха, ако направим допитване до гражданите, сигурна съм, че те ще отговорят негативно. Хората, според мен, не искат генномодифицирани животни и храни. сигурността, санитарната сигурност, е, тя трябва да бъде проучена дългосрочно от изследвания. Става дума и за биологично разнообразие. Добре, е, е говорим тук за сьомгата, която се отглежда и развъжда изкуствено. Тя няма връзка с другите видове, обаче ще има някакво разпространение, ще има някаква зараза. Не може да се, е, да се отделят едни видове от други видове. И на следващо място насекомите, насекомите могат да пренесат някакъв вид разпространение или зараза. И освен това, какво ще е влиянието върху хората, върху другите животни. Освен това, за какво ни е един, една по-дебела, по-тлъста сьомга? Това е основен въпрос. Въпрос, въпрос, който засяга както опасностите, така и етиката и морала. Освен това, как ще управляваме риска, това е нашата задача като политици. Значи, не зная. Аз лично не разбирам какви биха били ползите. Единствено може да накърним доверието на гражданите в хранителната верига. Ще имаме още повече проблеми. Мисля, че проблемите са ни достатъчно, така и така. Е, според мен това е тема, която просто трябва да забравим. И изобщо мисля, че няма смисъл да говорим за това няма никаква полза за гражданите. Vielen Dank und dann Katika Liotard. Danach Pilar Ayuso. Ja, dankjewel. Ja, het zal voor niemand een verrassing hier zijn als ik zeg dat ik uh, geen voorstander ben van uh, genetische modificatie. Благодаря. Аз uh, също няма да изненадам никого, но и аз ще кажа, че не съм застъпник и поддържник за генномодифицираните животни. Много са въпросите тук. Здравеопазване, обществено здраве, влияние върху околната среда, върху другите животински видове. Сега за Виждаме, има генно модифицирани растения, има вече и техники, технологии за генно модифициране на животни, но нямаме резултати, нямаме проучвания какви биха могли да бъдат евентуалните последствия. В Лисабонския договор се казва, че нашите политики трябва да вземат предвид и <clears throat> благоденствието на животните. А тези технологии са в противоречие на здравето, на опазването на здравето на животните. Подозирам, че животните страдат вследствие на такава интервенция генно модифициране. Една от, един от аргументите за такава интервенция е повишаване на устойчивостта на животните е, срещу заболявания, но по-добре е да се помисли откъде идват заболяванията, дали животните се отглеждат а, така както трябва. Е, ще се наруши биологичното разнообразие, ще се наруши здравето на животните, но а, е, така или иначе имам въпрос към ЕФСА. Благодаря най-напред за вашия доклад, за вашето присъствие. Въпросът ми е, знаете ли какви са дългосрочните последствия е, за околната среда, човешкото здраве и животинското здраве? И как могат да се изследват тези последствия? И ако приемем, че има генно манипулирани животни, какви последствия би имало а, това за самите животни, които са генно манипулирани? А сега а, въпрос към комисията. А до каква степен този въпрос е включен в споразумението с щатите? Какви са споразуменията и дали Генерална дирекция Санко на комисията ще се противопостави на една евентуална търговия с генно модифицирани или генно манипулирани животни. Явно в щатите концепцията е по-различна. Госпожа Юзо. Благодаря, господин председател. Тъй като сме малко колеги в залата, си позволих да взема думата. Най-важното, според мен, е на хората да не им се налага нищо, да могат да вземат решенията си сами, свободно. Тъй или иначе, когато се провежда селекция или се създават хибридни сортове и видове, това е някакъв вид модифициране, генетично модифициране. А, някои хора са напълно против генетичното модифициране. Ако се модифицира генетично човешко същество, това а, а, може да бъде с цел да се подобри имунитета и така нататък. Има генетично модифицирани мухи които се смесват с други мухи в природата и е, по този, е, мухи, които по принцип атакуват растения и това може да бъде използвано като вид пестицид. Най-важното обаче е да има много точни научни проучвания. Важно е след тези проучвания да имаме достатъчно голяма яснота за безопасността на храните, консумирани от хората. Ако е очевидно, че нещо, ако е ясно, че нещо се отразява зле на човешкото здраве, е ясно, че съответната храна няма да бъде консумирана. И така трябва да се вземе решение. А, ако нещо е безопасно, то може да бъде пуснато на пазара и хората от там нататък сами могат да си решат дали или не искат да консумират съответния продукт. Благодаря, господин председател. Аз имам един въпрос. Става дума отново за трансатлантическото сътрудничество. Преди време говорихме за използването на млечната киселина за стерилизация на различни карантии. И това е в контекста на трансатлантическите отношения. Сега, моят въпрос е следният. Аз съм биолог и не мога да си представя, че може да няма замърсяване на генния фонд при положение, че се създадат генно модифицирани животни. Това е съвсем естествена и съществена опасност. На второ място, това ще са животни, които ще, са, ще имат много по-големи съпротивителни сили срещу патогени. Но ебе ми представете си, че отглеждаме животни, които са много резистентни срещу екоплазма боби. Какви ще са последствията върху нашето здраве? Това би било ужасно. И на следващо място. Ако ком... комисията третира генномодифицираните животни. по определен начин. И каква ще е разликата при третирането на комисията на животни, от страна на комисията на животни, които са просто продукт на развъждане. Председателят има номиниране на две лица, които ще следят развитието на, на преговорите по ТРИП. Те ще ни осведомяват. Те ще присъстват на нашите заседания на координаторите, така че ние ще знаем какво се случва. Защото много колеги са заинтересовани от това какво става на тези преговори защото става дума за опазване на европейски стандарти, на европейски ценности, така че ще има двама представители от наша страна. И така, сега комисията има думата, господин Оле. Oui, merci beaucoup, monsieur le président. Благодаря много, господин председател. Ако ми позволите, нека да започна с отговора на първите въпроси. Всъщност ще организирам отговорите си в пет групи. Първо, евентуални възможни ползи. Сямгата, такава каквато е представена в Съединените щати, но тя не е отглеждана в Съединените щати, нали разбрахте това? Ембрионите се репродуцират, репродуцират в Канада, а пък а, възрастните индивиди се отглеждат в Панама. Целта е те да е, трупат тегло два пъти по-бързо. Това не означава, че е, цената на тази риба ще бъде два пъти по-малка. В никакъв случай. Нямаме данни, за да твърдим подобни неща. Но фактът е, че е, рибата натрупва тегло два пъти по-бързо, нещо, което от там нататък може да има е, някакви подлежащи на изчисление финансови е, ползи. Иначе за останалите животни а, маслинената мушица вече е известна. Тя е вредител по маслините. И добре, знаете, че има някои индивиди, които се а, третират така, че да се стерилизират. Това са а, мъжки е, екземпляри е, и е, се третират с радиоактивен кобалт. Те след това се освобождават в природата. И женските по този начин не снасят оплодени яйца. И така има възможност да има и генетично модифициране тук. Така че мъжките индивиди да са стерилни, а пък в цикъла на това конкретно насекомо, женските могат да бъдат оплождани само веднъж в жизнения цикъл. Така че това означава, че значително се намалява броя на тези мъшици. Изследванията продължават да тъкат в Испания. Все още се проверява до каква степен техниката може да е полезна и до каква степен тя няма да се отрази отрицателно на останалите насекоми и те първа предстои да се събира информация. Има бактерии, които са генетично модифицирани и произвеждат активни съставки за лекарства. Така че там ползите са ясни. Това са е, лекарства, които могат да са полезни за хората. Могат да се произвеждат неща като инсулин също. Е, чрез бактерии, събирани в кланници, чрез използване на животински материал, който може да бъде заразен с тези бактерии. От там нататък възможно е да се а, модифицират и свине, за да бъдат те резистентни срещу свински грип или срещу птици, птичи грип. Тук е ясно, че а, дори дивите свине могат да бъдат поразени от този тип грипове. Вторият важен въпрос е етичният. В регламент от 2008-2009 година има някои разпоредби, с които може да се реагира на етичните, е, разпоред... на етичните съображения. Разбира се, етиката винаги изисква да се подхожда с принципа на предпазливостта. В рамките на програмата Пегас се събра информация от учени, Е, информация, която е налична още от 1996 година за нормалната техника за модифициране за растения. Тук обаче става дума за животно, за сямгата, която обсъждаме, чието, чието месо е за потребление. така че е, нещата са различни. На трето място се разглежда риска. Риска за здравето на хората. Е, това се оценява от ЕФСА, службата за безопасност на храните. Риска за околната среда също се оценява от тази агенция. И също така е много важно какви са жизнените условия, в които се отглеждат тези животни. има важни е, условия. А именно тази сямга да не се отглежда в развъдници, които са разположени в морето. А, в специално изградени изкуствени басейни. Защото иначе, а, ако се отглежда както е обикновената отглеждана сямга в морето, тя може да избяга през мрежите. И за да се избегне а, тази опасност и евентуалното замърсяване на дивите видове, американците взеха решение отглеждането да е в изкуствено изградени басейни на сушата със съответните а, условия за а, третиране на водата. Има и а, е, още един въпрос, а именно хуманното отношение към животните. Това е важен въпрос. Има мерки, при които, които трябва да се спазват при всички видове риба, които се улавят или отглеждат. И ако такава риба се отглежда в Европейския съюз, разбира се, тези условия ще се прилагат и за нея. Четвъртата точка – избор на потребителите. Ясно, е, че от една страна имаме политическо решение, но комисията, както многократно е казвала, не е нито за, нито против генетично модифицираните организми, а, а, следва да прилага правото, прието от съвета и парламента. Ако тези две институции вземат решение за пълна забрана за генетично модифицирани организми, комисията, разбира се, ще приложи този правен акт. По-настоящем обаче няма нито директива, нито регламент, в който да е забранено да има генетично модифицирани животни, но има специални изисквания за етикетирането. Всичко, което е свързано с генетично модифицирани животни, може да бъде, т.е. не може, а трябва да бъде етикетирано. Не само месото, но и евентуалната рибено масло и така нататък. Тъй като потребителят трябва да може да направи информиран избор. И на пето място преговорите с Съединените щати в рамките на преговорите за договора за търговски обмен. Ясно бе заявено, че Съединените щати и Европейския съюз нямат въз... намерение да обсъждат на общностно за Европейския съюз, съюз равнище въпроса за генетично модифицираните продукти. Обсъждат се въпроси като как точно изготвя оценките си службата за безопасност на храните, какво одобряваме, какво не. Но те или иначе, по никакъв начин целта на преговорите не е да се променят а, нито директивата, нито регламента очертаващи а, процедурите на ЕФСА поради преговорите с Съединените щати. Разбира се, в Съединените щати често задават на европейците въпроса защо ви отнема от 5 до 10 години, за да дадете разрешително за един генетично модифициран сорт, е, докато ние тук в Штатите е, го правим само за една година. Но, въпреки че се обсъждат този тип въпроси, по никакъв начин не се предвиждам не на правото в тази област. Това са моите отговори, господин председател. може би може да дадете думата на колегата да отговори на останалите. Благодаря много. Давам думата на Другата колега от ЕВСА. Е. Благодаря много. Само искам да уточня, че да, наистина все още нямаме правомощия по отношение на атиката, но ние продължаваме да работим в областта на безопасността на храните. И наистина един от документите, с който работим, разглеждаме тези въпроси. Документите представляват насоки, което означава, че ние задаваме въпроси и даваме основни насоки относно събирането на данни, за да може да се подготви тази информация. Ние всъщност все още не сме отговорили на въпросите, защото трябва да получим първоначалната информация, и а, след това да обработим. Задаваме няколко въпроси а, относно информацията, която имаме нужда. Отбелязах си а, какво ще стане, ако геномодифицираната риба успее да попадне в естествената морска среда. Ето, това е един въпрос, който задаваме на нашите информанти. И след това, какво ще стане с е, хората, ако е, всъщност има контакт е, с генно модифицирани насекоми? Или по-нататъка, какво е въпросът свързан с резистентността и здравето на хората и животните? Има още такива въпроси. Не мога да им отговоря в момента сега, но Европейски орган за безопасност на храните изисква да събере първоначални данни, за да може да направи анализ и след това да се вземе решение дали продукта може да се пусне на пазара или не. И в този смисъл ние изключително много работим. Имаме пет отделни работни групи за да можем да открием най-напред кои са е, въпросите, които трябва да зададем. Работим по всеки отделен случай, защото всичко зависи от е, конкретното животно, генното модифициране и трябва тогава да се зададат различни въпроси. И сега е, ще дам думата не на Силви Местак, всъщност която отговаря за анализа на риска тук става въпрос за различни групи, така че може би по-добре да дам думата на Силви все пак. Имате думата вие. Я, yeah, питам. Yeah, Благодаря ви. И така, само да допълня казаното от Елизабет по отношение на една от насоките – което наскоро беше разработено от Европейския орган за безопасност на храните. И две неща искам да кажа. Първо, необходимостта от оценка на дългосрочния, дълготрайния ефект и какво ще се случи, ако бъде изпуснато в естествена среда едно генно модифицирано животно трябва да се основават отговорите на тези въпроси въз основата на данните, с които разполагаме, така че е, когато имаме е, заявки, ние искаме от заявителя именно да е, подготви тази информация. Необходимо е да има експериментални и научни данни, информация, която да се предостави по отношение на сурогатното животно, така че трябва да а, получим най-напред тази информация и след това можем да анализираме и да търсим евентуално дългосрочните последствия от всичко това. Това са изисквания и по а, законодателството на Европейския съюз в областта на последващия мониторинг и контрол. Така че по същия начин ще се развият нещата за генно модифицираните животни, що се отнася до анализа. След това, ако е, има изпуснат е, генно модифициран организъм в естествена среда, тогава трябва да бъдем в състояние евентуално да направим оценка на а, онова, което се случи при положение, че подобен екземпляр влезе в контакт с естествено живеещите животни. Как, дали това ще доведе до промяна в поведението на модифицирания екземпляр? To, to, to finish. So I... И в заключение, по време на оценката на риска, след като сме характеризирали отделните рискове, след това предлагаме и мерки за смягчаване на последствията. Това са препоръки, които се предоставят на управляващите риска, за да знаят какви стъпки да предприемат. Председателя, благодаря много. Много хубаво беше, че имахме възможност да говорим по този въпрос днес. Наистина е една широка дискусия. Съжалявам, че е четвъртък след обяд и вече много колеги трябваше да си тръгнат, защото имат ангажименти в техните избирателни райони. Наистина жалко но в крайна сметка всичко това се излъчва, може да бъде изслушано по-късно. Благодаря на колегите от Европейската комисия, Европейския орган за безопасност на храните. Благодаря и на колегите. Така стигнахме до края на днешния ден и заседанието. Следващото заседание ще бъде заседание по отношение 2030 година целите, заедно с ИТРЕ на 2 декември. Ще имаме заседание също така и на 16-17 декември, преди да се разделим за коледните празници. Това са датите. Желая ви приятна вечер!